И президентката. Председателката. Скъпи колеги, подновяваме заседанието. Най-напред искам да ви съобщя, че господин Йогос Папа Канстино от днес нататък Е, става член на гръцкото правителство. Пожелавам му късмет и го поздравявам за това назначение съобразно член 7 алинея 1 е, местото му на депутат се освобождава от 7 октомври 2009 година. Аз получих и предложение от председателския съвет за назначаване на членове е, на специално.